въпрос е въпроса с искане за устен отговор към комисията за талидомида. Първият а, а, записал се за изказване е господин Гонсалес Понс. Окей, sorry. Защо точно за талидомид? Защото това е, е лекарство, което е измислено от нацистите и което, за съжаление, се продаваше до неодавна с съответните малформации в, у нововредените. Никой не се противопостави на това то да се дава на времени жени против гадене. Защо? Защото на мнозина се дадоха подаръци, за да изписват рецепти. Защо? Защото трябваше да се родят 10 000 деца без ръце и крака или с къси ръце и крака, за да се събудим. Е, това може да ви звучи като измислица, но е истина. Жертвите трябваше 50 години да изчакат, за да се обърне някой с мили думи към тях да им поиска извинение. До момента всички затваряхме очи пред тази най-голяма санитарна трагедия в европейската история. Жените, които взимаха този талидомид по предписание, бяха единствените за момента, които се чувстваха виновни. И 50 години трябваше да изминат, преди някой да им каже, госпожо, вината не е ваша. Тези майки са невинни жертви. Коя майка не обича детето си? За момента никога не сме провеждали такъв дебат, за съжаление, а това е гигантска човешка драма, която иска с глас голям политическо разрешение. В моята държава по време на франкиската диктатура този препарат бе изтеглен от пазара едва с 3 години закъснение. Само 24 са жертвите, признати официално в Испания. Никоя от управляващите партии, включително и моята, за съжаление, в Испания, са искали да са пожелали до момента да поемат отговорността. Жертвите бяха крити от диктатурата и забравени от демокрацията. До 75-та година имаше, фигурираше талидомида в справочниците на лекарите. Всеки един от нас можеше да бъде жертва на талидомида. Испанското и немското правителство трябва да влязат в връзка едни с други с е, посредничеството на Европейския е, съюз. Ако трябва, никога не съм бил по-разпален привърженик на кауза каузата, за която сега искам вашето съдействие, не търпи отлагане. Утре може да бъде вече прекалено късно. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Следващият оратор е господин Гроте. Две минути. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, изключително тъжно е, че сме днес тук, дълго след скандала с талидомида и отново трябва да говорим за него. Говорим за 900 жертви, които не са получили обещетение. Не е намерено решение за тях. Благодаря на комисаря, който е тук днес и оказваме натиск върху правителството, правителствата на различните държави, които са разрешили ползването на това лекарство. Трябва да има фонд и обещетение за тези хора и то в спешен план, защото жертвите срещат проблеми. Всеки ден трябва да се справят с живота си и трябва да окажем натиск и да изпратим сигнал към столиците на тези държави, засегнати от скандала и където живеят и жертвите на това лекарство да сочим с пръст или да сочим една държава, няма да помогне на жертвите по никакъв начин. Ще е добре да се изправим всички заедно и да действаме заедно, да изпратим ясен сигнал за това, че имаме нужда от европейско решение за онези, които не могат да бъдат обещетени от фонда примерно, който имаме ние в Германия, тъй като това е бил лицензиран продукт. Трябва спешна компенсация. Очаквам съветът да каже нещо, него го няма, разбира се. А, много ми се искаше да има държави членки представени тук в залата, за да чуят какво казваме. Изпращаме един първи сигнал, няма да се откажем и няма да спрем, защото това е правилната битка, за да може тези 900 човека, които не са получили компенсация, да могат е, да получат компенсация, да имат правата си защитени и в крайна сметка да има справедливост за тях. Благодаря. Благодаря, госпожа Гърлинг има думата. Благодаря, госпожо председател. Много хора разглеждат въпроса за талидомида като нещо, което се е случило в средата на миналия век и проблема е приключил. Това обаче не е вярно последиците от използването на това лекарство продължават да съществуват. Те не са само в миналото. Много от оцелелите от използвалите това лекарство страдат вече 50 години и продължават да страдат, защото за тях няма финансова подкрепа. Те не могат да се справят финансово и не могат да си плащат за лекарства. Тези хора не искат да живеят луксозно, те искат просто да не изпитват хроническа болка и да не се притесняват. За хората от този тип, които ходят на работа, трябва да се каже, те много трудно работят на, на пълен работен ден, често са в депресия, много е трудно да се изпълняват задълженията поради състоянието, в което са. Какво се случва, за да се помогне на тези хора? Различните държави в ЕС имат различни подходи. Знаем, че в Германия правителството дава своя принос за жертвите чрез една специална фундация. Това е признаване на отговорност. Какво да кажем за другите в Европа обаче, които са получили много малко или нищо? Те е, чакат е, германското правителство да е, поеме още по-голяма отговорност. Сумите, които се отпускат за тях, обаче е, се намаляват с всяка година. Защо засягаме този въпрос в е, Европейския парламент? Обръщам се към комисията. Господин Андрюкайтис, помогнете ни да имаме някакво споразумение, да стигнем до някакъв напредък, за да може всеки един човек, който е пострадал от това лекарство, да получи някакво обещетение и да може да живее до известна степен комфортно, защото до сега тези хора не са водили комфортен живот. Госпожа Бесера Бастерече. Благодаря, госпожо председател. Господин еврокомисар, наистина Изключително важно е днес в пленарната зала да обсъдим въпрос във връзка с страданията на хора, причинени преди 50 години. Хората се питат какво е ставало през всички тези години. Тези хора искат да получат отплата минимална, за, минимално зачитане на тяхното достоинство. А това предполага и по-добро законодателство, за да избегнем други такива медицински инциденти. Освен това е необходимо много прозрачност. Много от децата, родени тогава и пострадали от този документ, медикамент, вече са зрели хора и водят много труден живот. Те очакват справедливост, особено в Испания. През 70-те години в Испания бе прият един общ закон във връзка с щети и обещетения, но само в според фундацията Контаган само един единствен испански гражданин е получил обещетение срещу 3000 в Германия. Положението и другите европейски страни не е много по-добро. Знаем как, каква героична битка води Испанското сдружение в защита на жертвите на Талидумит. Време е да се сложи край трябва да въведем протокол на Европейския съюз, както се иска и в устния въпрос, за равнопоставено обещетение на всички жертви на талидомида в Европа. Трябва да действаме веднага. Трябва справедливост. Без повече дискриминация в Европейския съюз. Господин Ек, госпожо председател, господин еврокомисар. Случая с Контраган е най-голямата катастрофа в фармацевтичната област. Е, след като талидомидът бе изпитан върху животни. Е, в германската, германска фирма разпространи контаган в 52 държави, въпреки че нямаше е, изпитване за влиянието върху зародишите хиляди увредени деца и множество мъртвородени деца е резултата. Има много хора, които изобщо не са получили обещетение. Бройката им е поне 900 е, така че след като моралните задължения не са изпълнени, трябва да дадем равнопоставено обещетение на всички пострадали. Те имат право на достъп до помощ и до съответни пенсии, да могат да водят достоен живот. Убеден съм, че Европейския съюз може да въведе единна система за защита на жертвите на фармацевтичната промишленост, макар че това все още не е европейска европейско правомощие. Комисията Енви работи по въпроса. Ние искаме по-сериозна отговорност за фармацевтичните концерти в и извън Европа. Жертвите трябва да бъдат приети от обществото, но преди всичко се нуждаят от справедливост. <clears throat> Ние, Европейския съюз, трябва да им дадем тази справедливост. Вили Бранд каза веднъж, че политиката се нуждае от етичен фунда, фундамент. Нямам какво повече да добавя към това. Госп, госпожа Еванс. Благодаря. Жертвите на талидомида вече години наред се борят за справедливост. Е, моите избиратели в Уелс, както и други в други държави, трябва да го правят. Трябва да се предприемат действия, действия, които трябваше отдавна да предприемем. Знаем, че кампанията продължава, така щото да се оповестят всички факти и каква е ролята на германското правителство с преждевременното прекратяване на изпитването на талидомида през 70-те. Много доказателства все още не са излезли на бял свят. Хората нямат средства, за да покрият нуждите си. Част от жертвите са получили подкрепа, но други не са получили нищо. Искаме равенство и справедливост за всички оцелели във всички държави. Като техни пряко избрани представители искаме техните нужди да бъдат посрещнати. Нужна е европейска рамка, за да го постигнем. Тези хора чакат вече над 50 години. Смята се, че над 10 000 деца по света са засегнати от талидомит. Последната информация показва, че цифрите са доста по-големи. Има много доказателства за страданието на тези хора и за все по-големите им нужди от здравно обслужване. В Беденото кралство и в Германия са направени проучвания, които показват, че тези нужди трябва да бъдат решени в спешен план. Всички партии в Европейския парламент подкрепиха кампанията за справедливост след 50 години битка. Сега е дошло времето да поправим това зло, което е причинено на тези хора. Благодаря. Благодаря, господин Джеймс. Искам да поздравя и да отдам дължимото на всички жертви на талидомида и на водещите кампания за обещетение, защото те са настойчиви. Преди известно време депутати от всички партии в парламента поискаха да се намери решение на този скандал с жертвите на таледомида. Проблема е на 60 години. 60 години вече германското правителство и съответната фармацевтична компания използват всякакви тактики на отклоняване на вниманието и на забавяне на въпроса, за да не се направи нищо. Е, всички тези е, хора, физически и юридически лица, трябва да се засрамят, защото използват всякакви вратички в закона и възможности за забавене, за да не платят обещетения. Това е скандално, това е обида за човешкото достоинство. Жалко е, че ситуацията продължава. Много от жертвите на това лекарство лекарство са инвалиди, но са човешки същества и трябва да бъдат третирани достойно. Тези хора имат нужда от достатъчна сума, за да се справят с ежедневните си нужди, тъй като тези хора остаряват и, и техните нужди не трябва да бъдат пренебрегвани. Много често нашите институции говорят е, за това, че трябва да се води достоен човешки живот, да има равенство. Защо тогава е толкова трудно да се е, намери възможност за компенсация на тези хора, за да могат те да живеят нормален живот? До толкова, доколкото могат. Призовавам съвета, е, комисията, германското правителство, е, всички заинтересовани лица да направят нещо и да спрат с това жестоко забавене. 9 месеца е лошо само по себе си, 60 години няма как да приемем нещо подобно. Думата има комисар Андрю Кайтис. Е, е уважаеми господин председател, уважаеми депутати, благодаря за възможността да говоря днес пред вас нещастието, за което си спомняме днес, винаги ще ни напомня по възможните трагични последствия от неправилното регулиране на медицинските продукти. Е, катастрофата с да всъщност може да бъде двигател е, за постигане на единни правила за високо ниво на сигурност и безопасност. Това стана преди 7 години. Изминало е повече от половин столетие, но все още жертвите са живи и живеят с тези последствия. Те се нуждаят от морална, социална и финансова подкрепа, особено предвид факта, че тяхното физическо състояние им пречи да водят пълноценен живот. За комисията и за мен лично поставянето на въпроса е, е много важен. Аз съм се срещал с хора от Италия, Испания, Швеция, Обединеното кралство жертви на този препарат търсим подходящо решение за всички пострадали, което да им гарантира добро качество на живота. Предприяти са редица стъпки в това отношение. През септември миналата година информирах националните правителства на пет страни за срещата ми с представителите на пострадалите с цел да е, съберем конкретна информация. Аз по поканих да участват на мероприятието по случай 50 годишнината от уреждането на фармацевтичните въпроси. През октомври се срещнах с Европейския парламент за обсъждане на въпроса и заостряне на общественото внимание за състоянието на пострадалите. Този въпрос многократно бе обсъден е, между мен и фармацевтичните Асоциация на фармацевтичните компании, откакто взем тази длъжност. Говорил съм и пред вас по този въпрос, може би си спомните, и аз бих искал фармацевтичната промишленост да поеме по-сериозна етична отговорност. Трябва обаче да признаем, че по член 168 от договора въпроса за медицинското и здравно обслужване, включително и за съответните ресурси, е от правомощията на държавите членки. Както добре знаем, е, съответни програми е, за обещетение не са от европейско правомощие в момента. Затова комисията не е в състояние да изготви европейска рамка за компенсации. Ние само можем да подкрепяме национални политически решения чрез искрено сътрудничество. Приканвам вас, членовете на парламента, да говорите с вашите национални правителства, да обърнете внимание внимание на страданията на жертвите на талидомите, нужда им от помощ. И освен това, отговорност носи, носи и фармацевтичната промишленост. Тя трябва да помогне на жертвите в този и не само в този случай, а въобще когато става дума за фармацевтични лекарствени продукти. Благодаря. Благодаря на Еврокомисаря. Сега от името на НП давам думата на господин Миколашич vážený pán predsedajúci kolegyne kolegovia je to už vyše šesťdesiat rokov. уважаеми колеги 60 години изминаха от прода, пускането на пазарната лидомит под името Контаган. Не само в Германия, но и в още 52 държави в целия свят. Навсякъде апарат, препарата бе допуснат, въпреки страничните ефекти. Известно ни е, че отражението върху е, ембрионите е, много, е било, било много сериозно. Е, като основното последствие е деформация или неразвиване на крайниците, както и на някои вътрешни органи. Пораженията са много сериозни. Все в резултат от приемането на този препарат, предназначен за борба с главоболието и сутрешното гадене при бременните жени. Искрено съжалявам, че все още не сме намерили начин за обещетение на жертвите. Него, жертви има не само в Германия, те са хиляди в целия свят. Последствията са мъртвородени деца, деца с малформации, все поради този препарат. Благодаря. За от името на социалистите и демократите давам думата на Кабесон Руис. Gracias, Благодаря, председателю. Проблемът е много сериозен, но за съжаление отговор не сме дали. Стотици, семейства, навсякъде, по цяла Европа те страдат и не трябва само да говорим за социалната отговорност на фармацевтичните дружества. Ние имаме политическа и социална отговорност на самите държави членки. Трябва да се даде отговор на тези жертви. В Испания социалистическото правителство през 2010 година излезе с съответния документ, който се опитваше да гарантира правата на тези хора, но това е недостатъчно. Аз настоявам Европейската комисия да координира държавите членки в техните действия, за да може да се даде справедлив отговор на всички тези жертви. За зелените давам думата на, на госпожа Ривази. Благодаря, господин председателю. И на вас благодаря, господин еврокомисар. Говорихте за отговорността на държавите членки, но не говорите за директива на европейско ниво. А все пак става дума за директивата за неизправните не, продукти. Трябва да я преразгледаме, защото тя съдържа данни и текстове, които вече не отговарят на действителността. Говори се за 3 годишен срок, за срок на пускане на препаратите на пазара. Сроковете по директивата са твърде кратки. Чухте мнението на Испания. Е, има 190 жертви, които е, е, възразяват срещу европейското законодателство. Отговорът е, че сроковете са изтекли и че не може да се търси отговорност на лабораторията Груинентал. Така че нека не говорим за отговорност на държавите членки Съгласно директивата и се изисква жертвите да приведат доказателства за връзката между състоянието си и последствията. Какво прави Германия за талидомит? а, трябва, мисля, да приложим наистина директивата. И трето, когато жертвата страда от вторични последствия, отново трябва да се помисли за ролята на фармацевтичните лаборатории. И това вече е европейска отговорност. Благодаря за възможността да се изкажа. Микрофон за оратора. A от името на групата Еврома на нациите и свободата давам думата на госпожа Бидзотто. Благодаря, господин председателю. 50-те и 60-те години това лекарство бе предписвано на бремени жени като лекарство срещу гадене. След това в Испания, в Германия се оказа, че се раждат много деца с вродени малформации. 4000 човека сега живеят с последствията. Кой е виновен? Една голяма немска фирма. Немското правителство обаче крие това вече 50 години. Е, Германия, която е господарката на Европа, учи всичко, всички кое как да го правят, имаме немска фирма. Който крие истината е съучастник и германската държава е съучастник и трябва да изправи виновните пред съд. Трябва хората да имат защитени права. Най-накрая говорим този проблем в тази зала. Трябва да кажа, е, че тук е Виченцо Томазо, който е тук горе. Има и много други хора, които ни слушат е, по интернет. Те искат истината. Ние не искаме извинения от Германия. Искаме да признае отговорността си и да плати обещетения. Стига да сме крили истината. Искаме справедливост. Искаме справедливост за майките, които са се чувствали виновни цял живот, а, а виновния всъщност е тази фармацевтична фирма. Госпожа Доц има думата. Благодаря, господин председател. Тази вечер искам да отдам дължимото на жертвите на, на това лекарство талидомид. За тези хора отсъствието на справедливост е нещо като сянка. Повече от пет десетилетия по-късно тези хора изпитват болка, живеят един драматичен живот, все още са изправени лице в лице срещу последиците. Лишени са от нормален живот. Различни доклади в Великобритания показват какви са разходите, когато едно лице е пострадало от това лекарство. Има отпускане на, на известни средства, но Великобритания не е единствената виновна страна в този скандал. Крайно време е Германия да поеме своята морална отговорност и да помогне на тези жертви. Навсякъде в Европа, в Швеция, Великобритания, Испания и Италия. Разходите, които се е, оценените разходи са между 18 и 25 милиона. Това не са чак толкова много пари, но много ще помогнат, ако се дадат на, на жертвите. Надявам се, че е, германското правителство е, ще направи нещо и тези хора в крайна сметка няма да бъдат пренебрегнати и забравени, както и проблема няма да бъде забравен. Господин Капуто. Благодаря, председателю. Трагедията засегна много държави членки. Жертвите след 50 години чакат обещетение. Грунентал е производителят. 12-та година те се извиниха на хилядите жертви, но чак 2012 година, но отказаха да платят обещетения. Много е важно на европейско ниво да се приеме инициатива, за да може да се даде помощ на семействата и на жертвите и да се направи един протокол рамков, който да дава възможност всички граждани, които са жертви, да получат компенсации, като се започна от държавата, където това се е случило. Държавите членки трябва да намерят решение, за да се обещетят тези хора. Жертвите на талидомида и техните семейство, семейства имат нужда от економическа помощ. Благодаря. Благодаря. Госпожа Магинес има думата. Sorry, how much do I have? Колко, колко време имам, господин председател? Колко, колко време имам? Благодаря. Uh, Преди всичко, важно е, че провеждаме този дебат и аз се надявам, е, че трябва ще съгласите с мен да, в подкрепа на колегите, е, които поставиха въпроса и всички хора, които е, изразиха подкрепа за мен, постъпиха изключително достойно. И аз мисля, че трябва да оценим тяхното търпение и тяхното застъпничество. Дълбоко съм впечатлена от тях. Гледах е, едно предаване по, Бердин по английската телевизия, повикайте акушерката, една серия, която в този си филм бе поставен, поставяше точно тези въпрос. Беше шокиращо и истинско. Знаем какво е положението на хората. Знаем каква е отговорността на германското, ирландското и всяко друго правителство в тази ситуация. Не зная дали ще постигне постигнем друго тази вечер, но имаме един разбиращ еврокомисар и един парламент, който желая да помогне. Не става дума за много пари, но принципа да обърнем внимание на тези жертви вече е факт. В името на тяхното достоинство, нека не слагаме оръжия да продължим с кампанията след този дебат. Благодаря. Сега господин Дженти... госпожа Джентиле. Е, С жертвите на талидомида, какво мога да кажа? Мога да кажа, че това виси като меч над съвестта не само на политиците, но и на институциите. Особено на тези, които носят отговорност за моралните обещетения към тези невинни жертви е, много са, 400 са само в Италия а, иначе те са хиляди и ние се, е, трябва да плащаме за тези малформации на децата, защото те намаляват автономията на лицата и те не могат да се грижат сами за себе си. Всъщност така им отнемаме основни преживявания в живота им. Изключително важно е това и затова този парламент, е, който винаги говори за социална справедливост, трябва да се занимае с тази тема. Парламентът и институциите трябва да поемат отговорността за едно такова решение. И нужни са конкретни действия от тези, които всъщност са виновни за това драматично събитие. Благодаря. Благодаря, господин Петър Лейма думата. Най-пре се изгодила трагедия, Благодаря, господин председател. Първо, станахме свидетели преди време на трагедия, след това на несправедливост, от това следват морални последствия. Честа и достоинството на жертвите изисква от нас да действаме, да ги компенсираме, за да им гарантираме достоен живот без оглед на тяхната рационална принадлежност и гражданство. Който и да е пострадал от е, талидомида, трябва да получи обещетение. Комисията проявява голямо разбиране, говорейки е, по темата, но сега очакваме действия в подкрепа на жертвите на техните семейства без оглед на националната им принадлежност. От тази трагедия извлекохме вече много полки, но мисля, че не всички пострадали са удовлетворени. Нека обърна внимание, че тук се изискват последователни действия. Зная какво е ставало до сега. Големи приказки за здраве, за наука и така нататък. Но след това прогледнахме за други аспекти други средства и препарати също могат да се окажат съмнителни, с които смятат се за модерни и е, здравословни. Давам думата на господин Цуфоли. Благодаря, председател. драматичните последици в Европа, след като бе предписвано това лекарство на талидомид, представляват един огромен проблем за много лица, които са оживели, но здравето им е в такова състояние, че имат нужда от специализирана постоянна помощ. Европейската комисия знае последните изследвания, които всъщност дават една рамка на това какви са потребностите на тези хора и какви са обещетенията, които трябва да се дадат на онези, които са оцелели след талидомида. Говорим за разпределение на отговорностите между държавите членки и Европейския съюз, но смятам, че Европейската комисия трябва да се намеси, за да поиска да настоява равно третиране на всички, на всички, които са жертви на талидомида. Трябва да се преодолеят а, различните а, видове третиране в отделните държави членки, а дори вътре в държавите членки има различно третиране в зависимост от годината, когато са родени тези е, деца. Трябва да се борим също така срещу несигурните лекарства. Трябва да има по-голяма сигурност при предлагането на лекарства. Не може да оставим сами тези съграждани и техните семейства. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Шойдрова. Kolegyně a kolegové, vážený pane komisaři. E, уважаеми колеги, уважаеми господин еврокомисар, благодаря за да отговора, кой, отговорите, които давате. Мисля, че е не, това е необходимо предвид миналото. Трябва да гарантираме подобни трагедии да не се повтарят. Ние няма да възстановим здравето на жертвите, но все пак нещо трябва да направим. Разработването на, на медикаменти. Грижата за здравето не трябва, са въпроси, които не трябва да се оставят на пазара. Става дума за човешки живот. От Министерство на здравеопазването в Чехия научаваме, че нямаме такива случаи на увреждания на здравето от приемане на талидомид. Може би това се дължи на факта, че по това време в Чехословакия този мекадмент не е използван, но като слушам колегите от Испания, Англия, Германия, които говорят от името на жертвите, си мисля, че трябва да помислим и за бъдещето. Трябва много да внимаваме при разработване на нови медикаменти. Да мислим за здравето, а не за приходите на фармацевтичните компании. Моята страна и прилага много добри практики на профилактика и превенция на подобни действия. Благодаря. Благодаря, госпожа Стайлър. Благодаря, господин председател. На жертвите в моя избирателен район искам да кажа следното. Тези хора имат все по-сложни нужди. Те искат да живеят независимо, искат да могат да правят избор, който е нормален човешки избор. Лесно могат да се решат тези проблеми, ако се промени една баня или една кухня не е толкова скъпо. Немското правителство може да, да помогне. Има 6000 жертви е, и те трябва да получат помощ, за да живеят качествен и достоен живот. Обръщам се към германското правителство. Помогнете на всички жертви на това лекарство в Европейския съюз. Радвам се, че този въпрос ни обединява в парламента и то справо. Всички ще продължим да водим кампания за решаването на проблема. Искам да кажа, че това е началото на, на кампанията която е публична, не в колуарите, защото това е мястото на този дебат в пленарна зала. Благодаря, давам думата на госпожа Гардини за минута и половина. Грация, президент. Благодаря, председателю. Да започна не с цифрите, които колегите вече припомниха. Не искам да повтарям драматичната история, която всички познаваме. Искам да кажа това, което каза председателя на асоциацията на е, засегнати от талидомит в Италия. Той казва, че заради действията на жертвите, каза го и комисаря, че е, бе измислено въобще фармакологичната бдителност и затова изобщо започнахме да бъдем бдителни и да правим изпитвания. Миналата година отбелязохме 50-та годишнина на първия закон за фармакологичната бдителност в Европа. Не бива да го забравяме, защото днес наистина говорим за една трагедия, която повече от 50 години а, е белязана само от тишина, мълчание, прикриване и така нататък. Тя оказала драматично въздействие върху ежедневието на много хора. 50 години тишина. И ето сега дойде момента да действаме. Френският философ Жил Делоз пише, че ние не, отговаряме, не сме отговорни за жертвите, ние сме отговорни пред жертвите. И пред тези жертви не може човек да има извинения трябва да платим тази щета, макар че е невъзможно да се плати една такава щета, но трябва да им дадем някакво обещетение, което да им даде възможност спокойно да живеят и да заплащат а, всички а, разходи, които имат а, по своето здраве, а те с годините ще се осложняват. Искаше ми се да има гласуване. Нека този дебат да не остане само дебат. Затова се обръщам към вас, господин комисар, с ръка на сърце от името на всички онези, които а, страдат. Моля ви, бъдете медиатор, за да може да се намери решение между немската фирма, немското правителство и всички онези, които участват а, в това, защото всеки има право на достоинство и на справедливост. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Естрас Фарагут за минута и половина. Благодаря, господин председател. Вече беше казано, че 50 години е, минаха от този холокост. 50 години срам. Затова лекарство се казваше, че е безобидно, само че то доведе до малформации у новородените. В Испания диктатурата много, много направи, за да се влуши проблема. Германското правителство от своя страна има своята отговорност. Някой трябва да поема отговорност, затова искаме помощ от комисията. Естествено и фармацевтичната компания, която създаде и продаваше това лекарство, също има отговорност. Германското правителство пък позволи всичко това да се случи. Има отговорност и у правителствата на държавите членки. Те позволиха това лекарство да се появи на техните пазари. В Испания жертвите още не са получили никаква компенсация. Днес в Европейския парламент можем да направим много, Имаме възможност да защитим равенството на всички хора. Нека да покажем, че Европа не забравя своите жертви. Много хора страдат от тази въпиюща несправедливост. Много хора вече са починали. Време е да се предприемат стъпки, защото неутралитета просто е в ущърп на справедливостта. Не, не помагаме на жертвите, ако сме неутрални. Обръщам се към комисаря. Направете конкретни стъпки. Нека това да не остане последния и т.е. поредния дебат. Преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Поспешил е първият оратор. Благодаря, господин председателю. Развълнувано следях дебата и искам да благодаря колегите, които поставиха въпроса в пленарната зала. Е, чухме ужасяващи истини е, за жертвите и за това какво са направили национални правителства. Господин комисар, казахте, че сте се срещнали с представители на жертвите. Говорите за отсъствие на европейска, европейски правомощия, но ние сме преки, преки избранници на европейските граждани. Ние трябва да потърсим възможност да окажем натиск върху националните правителства за да предприемат действия. Така че, господин еврокомисар, е, нека нещата не свършат до срещи с жертвите. Нека комисията упражни натиск върху правителствата да получат те съответно обещетение и право на достоен живот. Давам думата на Агилера Гарсия. Gracias, presidente. Quiero unir mi voz. Благодаря, господин председател. Присъединявам се към онези колеги, които призоваха за солидарност към жертвите на това лекарство Таледомит. Искам да отдам дължимото на жертвите на лекарството в Испания. Тези хора са дискриминирани два пъти. На първо място те не получиха никаква компенсация. Тези жертви и през представляващите ги асоциации положиха много усилия, за да има някакво възмездие, за да не се забрави този ужас, който се е случил. А представителите на испанското правителство в продължение на много години нищо не са направили по въпрос. Дясната партия особено, Народната партия в Испания нищо не, не прави и никога не е правила нещо. Тези хора, тези жертви са обект на дискриминация. Отново казвам, те са обект на двустранна дискриминация. Господин комисар, призовавам ви да положите всички усилия, за да облегчите поне малко страданието на тези жертви на лекарството талидомид. В Испания много деца се е, родиха с деформации, болни, без да са виновни. Господин Мариес. Благодаря, господин председател. Каза господин Мариес. Това е нещо, за което говорихме вече и продължаваме да говорим е, не само в комисия, но и тук. Всички страни са съгласни, че трябва да продължим с този въпрос напред, защото това е въпрос, който засяга е, Испания, но не само Испания. Особено е, в годините на диктатурата на Франко, когато нещата са били прикрити. Същото се отнася и за другите жертви в другите държави. В Белгия, в е, Германия и така нататък. Въпросът е какво да направим сега. Ще трябва да се заплатят обещетения на тези жертви. Тези обещетения трябва да бъдат платени от германската фармацевтична фирма както и от Федерална република Германия, тъй като те не са провелили този продукт адекватно преди да го пуснат на пазара. Отговорността е също и на държавите, които не са контролирали лекарството преди да го пуснат на своите пазари. Господин комисар, Европейската комисия трябва да положи също усилия. Вие, разбира се, казахте, че не е във вашите правомощия, но това не означава, че не може да направите нещо. Благодаря. Благодаря. Давам думата на комисар Андрукайтис. Уважаеми господин председател, уважаеми евродепутати, напълно, напълно съм съгласен с всичко казано. Нека работим заедно. Не защото аз внимателно проследих детайлите, обсъждал съм тези въпроси с правителствата поставих въпроса пред фармацевтичната промишленост работя по търсенето на решения. Не, не може да се каже, че нищо не е направено. Свършено е нещо, но то е много малко. Е, възникват нови проблеми. Трябва да видим как днес да подпомогнем тези хора. Тук се нуждаем от решение. И аз искам да чуя какви са вашите идеи за решение защото предвид е, положението, добре, ние говорим за правната ситуация, но не е толкова лесно да казвате комисията да направи това и онова. Аз съм готов да работя днес, утре, в други ден защото наистина е много трудно да се видят нещата. Аз самият съм лекар и искам да, да ви попитам вас. Може би е добре да продължим дебат с националните правителства. Питате защо съветът отсъства. Вие имате влиянието. Упражнете натиск върху националните правителства и може би ще бъде възможно и съвета да проведе дебат. А, аз ще го сторя, това е мое задължение, но трябва да видя какви са възможностите за съвместни действия, така че заедно да отбележим напредъка. Преди две седмици още веднъж разговарях с фармацевтичната промишленост. Аз им зададох въпроса, осъзнавате ли своята морална отговорност? Тук нещата опират до доверието във фармацевтичната промишленост. Аз съм напълно открит за всякакви действия. Не знам не зная, тук се цитира европейска директива, може би нещо пропускам, може би е необходимо да създадем ново законодателство, но ние трябва да разполагаме с инструменти. Не само да правим изказвания, да заявяваме позиции, нуждаем се от резултати. И затова аз съм готов и открит за по-нататъчен дебат. Готов съм да проучвам проуча възможностите за намиране на реално решение в подкрепа на пострадалите. Но както и вие казахте, не става дума само за германското правителство. Да, разбира се, испанското правителство Известно ми е, че те не са сторили достатъчно, но нека обсъдим въпроса и с Испания, и с Италия, с Швеция, Великобритания, Германия и разбира се с а, промишлеността, за да решим как да продължим напред. Необходими са ни практически решения. Аз ще сторя всичко по силите си, но моля бъдете активни и вие. Говорете с с вашите национални представители. Поставете въпроса в националните парламенти, съответните парламентарни комисии да се задвижат. Не е въпроса да се сочим с пръси да се обвиняваме. Въпросът е твърде сериозен за това. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Приключваме с този дебат. Следващата точка е декларация на Европейската комисия за международната защита.